Уважаеми колеги, нека да продължим с точка 15 от дневния ред. Разговор с господин Ян Кохот, заместник министр на външните работи на Чехия който ще ни даде информация за резултатите от заседанието на съвета по общи въпроси и външни отношения от 23 и 24 февраля. Добре дошли отново. Вие и друг път сте бил тук на заседание на нашата комисия. Очакваме с нетърпение да разберем какви са резултатите от заседанието на съвета по общи въпроси, включително и решенията взети във връзка с Западните Балкани, въпрос, по който говорихме по-рано днес във връзка с доклада на Ана Брисачиш. Също така е интересно да разберем какво става с, с Сърбия и споразумението за асоцииране и с, с е, Черна гора, с, с е, мисията Еолекс в Косово, с подготовката за съвета през пролета под чешко председателство. както и източното партньорство, по което разбираме, че все още няма съгласие по всички въпроси в съвета както и енергетиката и промените в климата и много други теми. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, добър ден. Радвам се, че сме в една нова зала в парламента. Всеки път, когато идвам тук, се намираме в различна зала и така имам възможност да е, разгледам парламента подробно. Нека да ви информирам за резултатите от заседанието на съвета по общи въпроси и външни отношения. Ще се е, радвам да отговоря на вашите въпроси след това. Накратко, най-важните въпроси от хоризонтално естество от съвета по общи въпроси. Първо обсъди се нотирания дневен ред с съвета през март. Има три основни точки. Първо на се говори за а, структурата на дневния ред. А, четири въпроса ще се обсъждат през март. Първо економическото и финансово положение. Второ енергетиката и промените в климата. Трето, външните отношения. Четвърто, Лисабонския договор. Вторият, е, втората точка в дневния ред от днешното заседание бе изключително важна. Плана за економическо възстановяване. Има проекти, които вече сте имали възможност да е, разгледате. Вече има публикации по въпроса. Имаше много дълъг дебат по тези въпроси, особено по финансирането. Но не успяхме да финализираме разговорите, въпреки че сме близо до намирането на решение и така остава в ръцете на нашето председателство да положи още усилия, за да завърши разговорите по този въпрос, така че до края на март действително да имаме решение по този въпрос и през март да приключим работата си по този въпрос. Също така на 1 март ще викаме неформален Европейски съвет, който ще се занимава с същите работи, но по по-неформален начин, с цел да се е, проведе дискусия и е, да се постигне съгласие между държавите членки и за това как да поддържат своето единство и какви мерки могат да бъдат предприяти и да се подготви по този начин Европейския съвет и още преди съвета през март да се фокусират основните въпроси. Що се отнася до външните отношения, знаете, че се одобри решението по Шри-Ланка, където се иска незабавно примирие и установяване на пълен неограничен достъп за хуманитарна помощ за региона. Във връзка с събитието от последната година осъждаме остро последната самоубийствен, последния самоубийствен атентат в Коломбо, където загинаха трима души и още десетки са ранени. Говорихме също така за Ирак, е, за изборите там и подкрепата на Европейския съюз за процес на стабилизация и демократизация на Ирак. Под дебата за Афганистан стигнахме до извода, че сега е времето да се използват възможностите за подобряване на европейската подкрепа за хората в Афганистан – като целта е да обърне внимание на краткосрочни и на дългосрочни въпроси. Министрите е, си дават сметка през какви, пред, през какви трудности ще премине е, Афганистан през следващите 12 месеца, какви ще се пред, предизвикателствата за него, особено предстоящите избори и легитимността на следващото правителство. Министрите смятат, че Европейският съюз може да изиграе важна роля за помощ за организиране на изборите и наблюдение на изборите в цялата страна. Европейският съюз също така координира мисията за изборите в, на ООН в Афганистан. Министрите също така разширяват мисията на, Европол в връзка с новата стратегия на Европейския съюз, като целта е усилията на Европол да допълват усилията на други международни участници. Обучението на полицията е изключително важно в Афганистан. Освен а, а, това Европол трябва да а, потърси и други области, където да може да осигури а, подпомагане. Европейската комисия се съсредоточава най-вече върху а, доброто управление и върховенството на закона. Обръща се внимание на по-широкия регионален контекст и на съседните страни страните около Афганистан, така че регионалният подход да вземе предвид горещите въпроси, особено борбата с тероризма и борбата с наркотрафика. Заедно с Съединените щати министрите са готови да приложат общ подход за прилагане на решения, които да доведат до по-силен и по-безопасен Афганистан. В, по отношение на Близкия изток, министрите се готвят за конференцията на 2 март по въпроса за на Газа. Ще се говори за усилията на Египет за посредничество при преговорите и за необходимостта да се отворят пропускателните пунктове към газа, ако действително а, а, с цел да се постигне действително възстановяване на района. По време на официалния обяд се обсъди и същното партньорство. Министрите потвърдиха политическият и стратегически обхват на програмата. Говореш, говори, разговаряха за жизнеността на източното партньорство, за споразуменията за асоцииране, които създават платформи за сътрудничество в много области, включително международната сигурност. Министрите обсъдиха и нивото на допълване на различните регионални инициативи, особено тези свързани с, с визи, с финансиране на проекти и прочие. Следващият етап ще бъде съсредоточен след решението на Европейския съвет и тогава ще се предприемат следващите стъпки по източното партньорство. По Западните Балкани министрите назначиха новия специален представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина, като потвърждението ще дойде през март. Съдихме също така как да е, придвижим кандидатурата на Черна гора за присъединяване към Европейския съюз. Все още няма консенсус по въпроса. Председателството ще работи по този въпрос през следващите седмици. Също така се обсъдиха възможностите Европейския съюз да започне да прилага междуното споразумение с Сърбия. И, е, както казах, е, бяха обсъдени и последните събития в Косово. Ще спра до тук, за да мога да дам възможност на всички да ми задават въпроси. Благодаря. Благодаря, господин министр, за този преглед на положението. Преди да дам думата на първият желаящ да се изкаже, ще кажа, че източното партньорство, което е една от главните задачи на вашето председателство, се обсъжда въз основа на документа на комисията, с който сте запознати, и въз основа на документа на председателството, с който не сте запознати. Искам да попитам дали може да получим този документ. Благодаря за доклада, благодаря за прегледа. Бих желала да кажа няколко хубави думи за чешкото председателство. Вие вършите чудесна работа и това се отнася и за проблематиката, свързана с Балканите. Може би би било по-добре да продължа на шведски. Вие споменахте как изглеждат приоритетите. Зная, че молбата на Черна гора за членство в Европейския съюз също е била в включена като точка в дневния ред. Имало е дискусия по този въпрос. В крайна сметка настроението не е било много позитивно в полза на тази молба. Бих искала да науча малко повече подробности. Какво е, е положението според вас? Какъв е най-големият проблем в Черна гора и как бихме могли да променим? Благодаря, господин Прибатиш. господин министър, се направя една забележка. Вече една година как Косово обяви независимост някои страни в Европейския съюз не признават тази независимост. Бих искал да ви попитам за вашето мнение като председател на съвета и балансът, който правите от тази една година независимост на Косово. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на полски. Имам два въпроса. Първо, във връзка с енергията. Мисля, че катастрофата, на която бяхме свидетели, може да се повтори. И въпросът е. Знаете, че Унгария можа да помогне на Сърбия по време на газовата криза. Става въпрос за солидарност. солидарността е нещо важно, но важно е също така да направим всичко възможно това да не се повтаря, за да не може да за да може да избегнем бъдещи подобни инциденти. Какво е мнението и по този въпрос? Второ, какво ще направи Европейския съюз, за да помогне на Украина – тъй като, като четем пресата, установяваме, че Украина в момента обсъжда решения, които могат много сериозно да имат сериозно отражение върху нейната роля на транзитна, а, транзитна страна и ако, ако Украина ще загуби много от приходите си като страна на транзита, може би ще се нуждае от нашата помощ. аз се говоря на немски. Вчера бях в е, Загреб с е, делегацията Европейски съюз Харватия. Срещнахме се с министър-председателя, с президента Месич и установихме, че проблемите между Харватия и Словения и, имам предвид е, граничните проблеми, са много по-сложни, отколкото си мислехме ние тук. Така че първият ми въпрос е във връзка с тези гранични проблеми между двете страни. Какво мисли чешкото председателство да предприеме в тази посока? И с поглед отправен към следващата среща Европейски съюз Русия през март, ще кажа, че отново би трябвало да се постави въпроса за правата на човека, как, е, е, какво става с нашите приятели от Мемориал, какво става с е, Холодковски и Платон Лебедев. Какво възнамеря, възнамерява да направи чешкото председателство в това отношение и изобщо действа ли и какво е направило до сега? Благодаря, господин министър. Имате думата за отговори на първият кръг от въпроси. Благодаря, господин председател. Ще продължа на чешки. týkající se nebo požadavku týkajícího se toho papíru nevidím v tom žádný Попитахте дали можете да получите е, този документ, е, неофициален документ на председателството на Antpaper. Е, да, не виждам никакви проблеми. Говорихме вече за това. Това е документ на съвета, но няма проблеми според мен да ви го предоставим. А когато вече разполагаме с доклада за напредък, ще ви го дадем също. Ще видим как стоят нещата с е, статута и ще ви го предадем. И така, по отношение на Черна гора, е, вече казахме, че въпросът е бил обсъден. Аз не присъствах на дискусията, но след това прочетох е, протокола и бях информиран. За момента все още няма консенсус по това дали процедурата ще започне, да кажем, след 12, 16, 18 месеца, така както бяха предложенията на комисията. Проблемът не е единствено в Черна гора. Проблемът опира и до това какъв е контекста, в който взимаме решението. Има държави, които смятат, че въпросът не е само технически. Те разглеждат въпроса в е, политическия контекст на Обединена Европа. Наистина ние можем да кажем, че имаме едно принципно съгласие по отношение на перспективата за страните от Западните Балкани. До момента не е постигнат консенсус, но ние смятаме да работим в тази посока. И при следващите консултации и разговори с партньорите ще говорим е, по тези въпроси с нашите е, партньори, а също и през март на срещата на съвета. По отношение на Косово, ще кажа, че има държави членки на Европейския съюз, е, които не признават Косово като независима държава. Това е решение от е, компетенциите на националните държави, така че съветът и председателството не биха могли в никакъв случай да упражняват натиск върху държавите членки в това отношение. По отношение на Еолекс има съгласие. По отношение на дейностите, задачите на Еолекс, а също и по отношение на европейската перспектива за Косово, така както и всички останали държави от Западните Балкани. Държавите, които са признали независимо Косово, изхождат от е, разбирането, че става дума за една политическа реалност. А Инак, по отношение на енергийните въпроси, мога да ви съобщя следното. Е, имаме програми за възстановяване на економиката, за различни програми и планове на комисията, които за втори път вече се представят от комисията и се разглеждат както и по времето на газовата криза. Това бяха проекти е, свързани с е, откъсването от или преустановяването на газовите доставки на е, България, а също и на други държави, на Словения, на Словакия. Търсим географско балансиране, географско равновесие, но целта е енергийна сигурност, и стабилност на доставките на газ и други ресурси. Как е, ще продължат по-нататък е, нещата в момента не бих се ангажирал с твърда прогноза. Ние възнамеряваме да участваме във всички от тези организации, органи, които могат да упражнят е, влияние върху инвеститорите, е, така че те да инвестират в инсталации, в е, тръбопроводи от Украина към нашите страни в Украина има економически проблеми, които се отнасят до цяла източна Европа. за които непрекъснато информират и медиите в Европа. Е, не бих искал да драматизирам прекалено много, но а, Украина има проблеми очевидно и всичко това ще се разглежда и на съвещанието на съвета на 1 март, както и по време на други разговори в друг формат. Действията на чешкото председателство относно разногласията между Словения и Харватия. Председателството е много дискретно в тези свои действия и демарша, за да не попречим на двустранно споразумение между държавите. Ние, те да се каже, се опитваме да създадем полето, основата за решаването на проблема и то по един задоволителен и за двете държави начин. И за да можем по този начин да освободим пътя за Харватия, така че тя да се придвижи колкото е възможно по-бързо до пълноправното членство. Поддържаме контакти това е, което мога да кажа в заключение. Що се отнася до правата на човека на срещата на върха Европейски съюз Русия, този проблем със сигурност ще бъде разгледан. Ще бъде поставен. Благодаря. Втори кръг въпроси. Нека аз да задам първи въпрос. Е, Вие получихте брифинг от Хавиенсов Лана за последните му посещения, последните му визити и след това давам думата на господин Кирилов. Благодаря, господин председател. Бях споменати няколко неща по този въпрос в отговорите на въпросите на колегите. Но все пак е, съм впечатлен от факта, че не се обсъжда в кой знае какви подробности общата економическа ситуация. Говорим за възстановяване, но не си даваме сметка или поне не обсъждаме това, което се случва в момента. С изключение на проектите, които, доколкото разбирам, все още не са финализирани, пътеса и нещо съвсем конкретно. Аз се безпокоя повече за общата ситуация и за опасността от економическо дестабилизиране в някои страни. Не говоря само за собствената си страна. А, говоря като цяло за банковата система в Централна и Източна Европа, която представлява набор от клонове на чуждестранни банки. Има голяма несигурност а, по отношение на тяхната политика за отдаване на кредити за бизнеса, е нещо, което може да доведе до доста сериозни опасни резултати, защото ние сме много тясно свързани. А, всички сме взаимозависими може това да се отрази лошо на економическия климат. Има и публично заявени желания за протекционизъм в някои страни. Така че искам да разбера това обсъжда ли се в съвета по общи въпроси и дали представлява част от неговия дневен ред, защото със сигурност е част от е, нещата, за които са загрижени гражданите. Господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Ще се спра на два въпроса. Първо, нещо, което вие бе го отбелязахте, а именно възстановяването на газа. За какви суми става дума? Какви суми конкретно обсъждахте? С държавите членки и какъв е процентът или делът на тези суми от общия дял или от общите суми, които ще се отпуснат за финансиране на възстановяването от международната общност. Искам да сравня участието на Европа в сравнение с всички останали. И един втори въпрос. Днес говорихме за трансатлантическите отношения и обсъждахме доклад на тази тема. Какво е становището на чешкото председателство? По това, което бе казано от Клинтън, мисля, че не е чак толкова рано да поставим този въпрос. През април предстои визита на Обама в Европа във връзка с юбилея на НАТО. Струва ми се, че през 2005 година имаше едно такова извънредно заседание и тогава американският президент е, посети Европейския парламент. Какво възнамерявате да предприемете във връзка с е, посещението на новоизбрания американски президент през април? Господин Назаре. Имам няколко въпроса. Първо, намаляването на финансирането за проекта на Буко от 258 до 200 милиона. Решение взето миналата седмица от комисията. Не мога да разбера дали това няма да се интерпретира като липса на последователност в енергийната политика на Европейския съюз и дали не дава отрицателен сигнал за този проект. Също така исках да попитам. Дали първоначални на поетите ангажименти във връзка с проекта на Буко остават същите в е, новия контекст, в който са отрязани 50 милиона евро. Също така говорихте и за форма на инвеститорите, които ще вложат в енергийни проекти. Моят въпрос е дали това не подава отрицателен сигнал и към чуждестранните инвеститори. А що се отнася до проектите в областта на енергетиката, Можете ли е, да ни кажете е, при колко от тях са правени проучвания за целесъобразност и изобщо на каква фаза се намират тези проекти? Възможно ли е прилагането им е, вече да започне? Има ли разлика между отделните страни? Благодаря много, господин Назаре. Е, това беше край на втория кръг въпроси. Имате думата, господин министр. Господин председател, искам да се върна към въпрос, вашия въпрос. Беларус не беше обсъждан говориме за преговорите по източното партньорство, които продължават разговорите по този въпрос. Дали Беларус ще присъства на срещата и по какъв начин ще бъде представен? Както вече казах, на последната ни среща, след заседанието на тройката, заедно с белоруският външен министр, съветът е, ще разгледа отново въпросът за преустановяването на санкции, суспендирането на санкциите и другите а, е, а, е, мерки на априлското заседание на съвета по общите въпроси. Ние много внимателно прегледахме списъкът, който ни беше представен от господин Мартин, за да видим какво е изпълнено, какво не е изпълнено. Има някои така двусмислени сигнали, които постъпват от страна на Беларус. Хавиер Солана представи заключения, съгласно които беларуското а, ръководство разбира сериозността на положението Те биха ли искали да участват в партньорство с Европейския съюз? И още нещо, което се появи в медиите и което бе споменато от министър Шварценберг вчера. Нещо, което ограничава и осложнява въпроси, на, на, нашите отношения. Ако а, а, това е признаването на Абхазия и Южна Осетия. И а, Хавиер Солана а, ясно е казал на ръководството, че трябва да направят нещо. Не става дума за българското ръководство. Те биха искали да участват в а, проекта, който фактически беше в основа на дискусията ни. Колкото до общата финансова и економическа криза и нашата реакция спрямо нея, може би тук има известно неразбиране. Проведени бяха много срещи и на високо, и на друго равнище. Правят се най-различни предложения. дали това трябва да се обсъжда от Г20 или от 27-те страни. Ние се опитваме да свържем двете дискусии. Това заседание на съвета не се опита да намери решение. Това е работа на министрите на финансите и на економиката. Ние се опитахме обаче да съставим дневния ред. И както вече казах, дневния ред беше одобрен от всички, като дневен ред, който се смята за полезен и необходим. Колкото до срещата в Берлин, един от важните сигнали, който е постъпи от там, е нуждата да се борим с протекционизма. Това чуваме и от представители на други регионални сдружения в целия свят. Аз се срещнах с няколко посланици на трети страни през последните дни и всички смятат, че протекционизмът е път към ада. времено е необходимо да увеличим прозрачността и да създадем по-добро регулиране за всички участници в финансовите пазари, като тук се включва и прозрачността на предлаганите продукти. Всичко това беше обсъждано, а, когато се подготвяхме за неформалната среща. На 1 март а, сред, чешкото председателство ще съсредоточи вниманието си на тези въпроси и се надяваме, че Европейският съвет ще стигне до ясни заключения, които ще станат, се превърнат в насоки за онези, които ще участват в срещата на Г-20. спонтанните реакции, които чуваме до сега, показват, че всички страни членки смятат, че трябва да бъдем обединени, да говорим, Европа да говори с един глас. Не може да си позволим луксът да бъдем разединени в този момент. Сега не мога да ви представя точните цифри, за да отговоря точно на вашия въпрос. А, по отношение на това, което комисията възнамерява да направи по време на конференцията. Защото по време на съвета по общите въпроси не обсъдихме конкретните суми. Те ще бъдат обвинени, обявени на, по време на а, срещата. Обсъдихме обаче политическия подход. А, за палестинската автономия, за президента Абас, за Египет, всичко това а, са цели на нашата помощ. Колкото до преговорите, съветът не обсъжда не, не бе обсъждано трансатлантическото измерение и възможността да бъде поканена, поканен държавния секретар Хилари Клинтон. Водят се обаче неформални разговори и както знаете, чешкото председателство много би искало да организира среща между президентът Обама и а, 27-те страни на Европейският съюз. И в, щом ми получим някакъв положителен сигнал от там, с радост ще споделим с вас тази информация. Възоснова на информацията, с която разполагаме в момента, обаче, възможността за подобна среща се увеличава. Става все по-голяма. Колкото до намаляването на средствата за Набуко от 250 на 200 милиона, списъкът на проектите и начинът на тяхното финансиране е нещо, което още не е приключило и по този въпрос няма консенсус. Знаете, че първоначалната сума 3,5 милиарда за енергийни проекти, за проекти за взаимна връзка, беше увеличението ни първоначална сума от 3,5 на 3, на 3 милиарда и 750 милиона. По време на обсъжданията на проекта се изказаха различни мнения. Ще продължим да работим за едно. един по справедлив и по-добре балансиран списък на проектите. Значи тук не може да става дума за наличие или липса на политическа подкрепа за проекта. Просто той е част от преговорите, които водим, които ще продължат и в момента е трудно да се каже какъв ще бъде техният изход но преговорите продължават и ще продължават. Проучването на възможностите е многогодишна задача. Не съм сигурен, че за всички проекти се предвиждат подобни проучвания, предпроектни проучвания. Някои страни обмислят подобни задачи. От доста време. Те са необходими, за да се създаде един вътрешен, един вътрешен пазар за енергия, а също така и за да увеличим нашата енергийна сигурност и взаимосвързаността на европейските енергийни мрежи. Благодаря, господин министър. Не виждам а, някой да иска думата. Благодаря ви а, за подробните ви обвинения, над... а, подробните ви обяснения. Надявам се, че ще ви видим а, скоро пак и с това а, закривам а, това заседание.